Гласуването е утре в 11.30. Стигаме до последната точка от дневния ред. Доклада Хигинс, електронни тол такси и винетки за леки автомобили. Моля докладчика да вземе думата. Благодаря, господин председателю. Инфраструктурата на Европа устарява. Аз повдигам няколко важни въпроси. Как продължаваме да финансираме инфраструктурата, то по един ефективен начин? Второ, как да гарантираме, че принципа замърсителя плаща ще се прилага? И трето, как най-добре да се създаде една добре функционираща услуга за електронно пътно таксуване? Знаем, че схемата за търговия с емисии като цяло до сега се развива доста разочароващо, така че може би е време комисията да помисли за нов законодателен акт, може би регламент, така че да се постигне ефективност. Сега, какви са основните въпроси тук? Това е доколко е, заинтересованите страни са готови да приемат система за електронно таксуване именно, именно готовността на, на участниците, на заинтересованите страни ще, ще, ще доведе до промяна. И това е основното предизвикателство и то е по-скоро политическо, а не технологично. Дълбоко вярвам, че има възможност за единна система, която да се използва за таксуване в целия Европейски съюз. Смятам, че това е възможно. В момента обаче няма как е, да се наложи е, това, да, да стане това задължително. Обаче това трябва да се промени, господин председател, и се надявам, е, че комисарят в момента ме слуша и, и, и споделя мнението ми. Друг, а, а, друга възможност. И аз съжалявам, че комисията в съобщението си не засяга този друг вариант е въвеждане на винетна система в целия Европейски съюз. Мисля, че е, важен, е, е, важна тема в тази област е разумната цена на пътните такси. Цената винаги трябва да бъде пропорционална. Държавите членки трябва да се насърчават да осигуряват и дневни, седмични, месечни пътни карти или, е, или винетки, а не само годишни винетки. За съжаление, в момента в някои държави е, членки седмичната винетка може да, да, да е много по-скъпа пропорционално, до 4 пъти по-скъпа, ако се погледне пропорционално спрямо месечните такси. Таксите, които се събират, трябва да се инвестират в местната инфраструктура. Аз съм съгласен с, с комисията, че закупуването на винетки трябва да е много прост и лесен процес. Смятам, че е, акцента трябва да се е, постави върху е, разумната цена на винетките, а не до толкова да се събират приходи. И накрая не бива да забравяме екологичните предизвикателства. С това ще дадем една по-добре свързана Европа, по-добър достъп до пазари, по-малко замърсяване, но това трябва да се постигне по инициативата на Комисията, парламента и съвета. Заедно трябва да превърнем това в действителност. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Преминавам към изказвания от залбата. Имам четири желаящи. Ще мога да им дам думата на всички. Господин Банке. Кедвеш колегак. Аз се само обон Благодаря. Мисля, че всички можем да приемем, че е, европейската система след не функционира както е, бихме желали. Като обясни колегата, това се дължи на факта, че всъщност няма е, еднакво законодателство, което да се прилага навсякъде. няма общи правила и при това положение е много трудно системата да функционира. Съгласен съм с докладчика, че а, принципа полз... потребителя, ползвателя плаща, трябва да се спазва, както принципа замърсителя плаща, и трябва да се използват механизми за гарантиране на инвестиции. Мисля, че можем да вървим тази посока. Благодаря, господин Данелис. Благодаря, господин председател. Прилагайки прилагайки такса за ползването на инфраструктура, прилагаме принципа по-скоро ползвателя плаща, а не данъка платеца плаща. Това е по-справедливо, особено по отношение на товарния транспорт и по отношение на конкуренцията на различни видове транспорт, железопътен, пътен и морски. Една подобна система е, би била удачна, но трябва да се прилага както трябва. В доклада се посочват две основни трудности, които пречат на е, път, пътното таксуване в Европа. Те трябва да бъдат решени. От една страна инерци, инерцията на държавите членки, и, няко... и сектори, които прилагат системата, и от друга страна е, несиметричните резултати от прилагането на винетните такси в различни държави, което създава неравенство. Благодаря, господин Пашко. Благодаря. Е, много се радвам, че е, комисията най-после после призна, че проектът до сега е пълен провал механизмите, които се използват в държавите членки за, за събиране на пътна такса са най-различни. Има микровълнови механизми, електронни системи за пътно таксуване, винетки. Много е трудно това да се хармонизира, така че да имаме една система. Мисля, че бъдещето е в сателитните системи на таксуване, които, които могат точно да измерят ползването на, на пътната мрежа също така по-лесно ще се изчислява и е, замърсяването на околната среда. А по отношение на защитата на лични данни, обаче, е по-добре първо да се, да се създаде една комплексна система за превоз на товари. И след това вече времето ще покаже е, дали гражданите се съгласят да, да бъдат следени и наблюдавани, докато шофират. Господин Ферера, благодаря. Пътната инфраструктура трябва да отговаря на економическите потребности за гарантиране на добър транспорт, мобилност на хора и стоки. И всичко това трябва да се вписва в конкретната специфика на отделните региони и територии, която трябва да определя всяка инфраструктура и въвеждането или не на пътно таксуване въвеждането на пътно таксуване а, в региони, където до сега няма такова, до сега не е имало такова, беше катастрофа, създаде огромни е, препятствия за економическото развитие на, на малките средни предприятия и дори на, път, на, на безопасността по пътища. Е, приходите служат много често само за заплащане на е, разходите по поддръжка, факт, който не трябва да се игнорира, както и е, всички неудачни опити, както и пар... неуспеха на партньорство част на държавен сектор. Благодаря. И последните минути господин Шеметър. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, искам да благодаря на докладчика и на депутатите за конструктивния доклад и изменения за стратегията за оперативно съвместими услуги за пътно таксуване и таксуването на всички категории превозни средства. Комисията е съгласна с повечето от констатациите в доклада. Възнамерява се да, се да предложи инициатива за насърчаване на дистанционното пътно таксуване. Предложението ще се включват разпоредби за личните автомобили, намаляване на задръстванията и премахване на дискриминацията между различните потребители и установяване на правата на ползващите пътищата. Трябва да дадем държавите ще колкото се може по-голяма гъвкавост да определят сумата на таксите с евентуалното изключване на таксите за задръствания. Държави членки трябва да решат как да използват и приходите. Това е отразено в някои измененията, които искат по-голяма роля на държавите членки при определенето на таксите. Съгласни сме, че регионалното разгръждане на електронната услуга за пътно таксуване в Европа не трябва да е в ущърп на целта за пълно покритие. Това се остава цел на директивата. Ние внимателно ще следим регионалните проекти, за да сме сигурни, че те са съобразени с мащабите на целия Европейски съюз. В заключение, въвеждането на новата система чрез регионални схеми, ако не е задоволително, комисията ще внесе съответната нова законодателна инициатива. Благодаря за вниманието. Благодаря много. С това приключваме дебата и по този доклад, доклада Джим Хигинс, гласуване утре в 11.30.